l'ordine del giorno reca la dichiarazione della commissione in materia di norme di сега преминаваме към изявлението на комисията за правилата за ДЗС и един гише е, по съкратена процедура за цифрови услуги. Давам думата на комис, представителя на комисията, комисар Хан. Господин Ансип, извинете. Уважаеми е, депутати,